relatrice ombra per il Partito Popolare, domani eh, non potrà arrivare prima delle 11.30, conferma? Vous confirmez che demain, Madame de Grippe, eh, conferma, vous confirmez que demain vous pouvez être ici seulement à 11h30 11h. 11h. 11h.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 Както е, казах, твоята работа, Лене, е, изпълнена с много богат опит е, и си свършила отлично работата си. Благодаря ти. Благодаря, колегата Хефнер има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на Елен Ламасур за доклада. Отдавна дълго очакване този доклад. Много се надявахме да го получим и се радвам, че в такава ясна, избита форма го имаме пред себе си. Е, освен това много ясно и е, добре беше обоснован е, от колегата Ламесор. Малко съжалявам обаче, че е, предвид е, е, дългото време, което новото време необходимо за изработването му ни бе раздаден толкова наскоро, да не говорим за превода е, можехме много по-задълбочено да е, го обсъждаме, ако имахме е, езиковите варианти. Но сега това е доклад, който поздравявам. Беше наистина отдавна, трябваше да го имаме. Поздравявам, както казах колегата, за това, че той го изготви, без да критикува когото и да било, без да търси вина, просто да покаже какво е нужно, в коя посока трябва да се работи. И то сега, преди края на този законодателен преден мандат как до сега са се развили нещата, каква е била практиката, къде е, са слабите места, къде е, е, е нужно да се направят корекции в общото управление на Европейския съюз, без да, да търсим вина и да се сочим с пръст една или друга страна. Сега, според договора Европейския съвет, мисля, че създаването на постоянния секретариат бе направена една добра стъпка напред. От друга страна обаче се разви нещо, което не нямахме за цел. Една опасност се крие тук и за Съюза, и за демокрацията в Съюза, оттам и за парламентаризма, и за, законодат... за легитимната роля на парламента. Това е засилващата се тенденция на съвета да узурпира пряко законодателни функции. Е, цитирах сферите, за които, е, в които това става. Е, стига се до една, едно ре отнемане, вземане на функции, е, първо се вземат решения, след това се обсъждат, е, оттам и е, занижената и така роля на парламента. Ние нямаме възможност да вземем становище преди, а след съвета можем да вече да участваме такава би трябвало в едно разширено заседание на председателите, конференция на председателите да се вземе предвид това да, да, на пленарно заседание, когато е необходимо е, дори да се е, разпространяват и приемат и резолюции, и решения, е, което не става, което не може да стане с разширение състав на председателите би трябвало е, да направим всичко, което е по силите ни, да се спрем с, е, да, за да е, спрем тази тенденция, пълзяща тенденция на, на иземване на функции от парламента, от депарламентаризация, би го нарекал би трябвало наистина да регламентираме ясно отговорностите, за да е, виждат е, ясно гражданите кой е, какви решения взема, кой каква роля играе при определене на европейската политика. И да е ясно, че парламента е мястото, където преди и след заседанията на, на съвета се водят откритите дискусии с конкретни въпроси за и против като наистина се отчита интелигентно и разумно интересите на всички участващи. Е, когато говорим, ето колегата Ламасур е, го спомена, когато става дума за това какво можем да направим, е, в бъдеще бихме могли едва ли да правим кой знае какво, но в дългосрочен план, според мен, един от многото въпроси, които изискват едно трезво е, обсъждане в контекста на Европейския конвент е, това са въпросите, които смятам, че след избора на Европейски парламент и е, избора на нова комисия е, в е, така разумен срок и с разумен бюджет ще можем наистина да постигнем, да намерим решение на тези въпроси в съответните консултации за да не трябва да действаме като пожарна бригада и нали, задъхано да тичаме и да решаваме спешни въпроси и да гасим пожари след като са избухнали, преди това да изчистим между институционалните търкания, за да можем да, е, е, е, да защитим, да отбраняваме и засилим легитимността на институциите гражданите. Аз е, се присъединявам към е, предложението, което се съдържа в доклада за този обмен е, или чрез обмен на, на, на писма, или чрез декларация, декларации. Бих попитал докладчика дали не би трябвало да се помисли и за едно междуинституционално споразумение на този етап, не само обмен на ноти и писма, но ясни, правно обвързващи споразумения между нас. Лен Ламасур наистина така обхватно, издълбочено разгледа темата, че едва ли мога да добавя нещо. Подкрепяме проекто доклада. Ще помислим дали тук и там не би трябвало да се пипне, да се направи някое предложение за изменение, но по принцип сме много съгласни с него и благодаря на докладчика за добрата база за по-нататъчна работа на тази комисия. Oui, euh, premièrement, euh, congratulations à Alain, il a traité les problèmes extrêmement благодаря на Лен. Той разгледа една много сложна тема по един много ясен, логичен начин и е, интелектуално удовлетворяващ. Е, сега, този проблем се разглеждаше и по време на еврейската, обсъждане на еврейската е, конвент, но е, продължава да има доста деликатни въпроси. Ще продължа на английски, за да бъда по-точен, тъй като темата е сложна. The problem is uh, that the relations... Проблемът е, че отношенията между Европейския парламент и Европейския съвет оказват въздействие върху целия Европейски съюз. Намираме се на кръстопът Когато се водеха преговорите по Лисабонския договор, се усещаше част от напрежението, което може да се зароди след приемането му между отделните институции и явно тогава сме били прави. Създават се проблеми или създадоха се проблеми тогава, които възникват сега. Е, Европейския съвет като незаконодателен орган, записано в договорите, е, противоречи на това, че той е господар на това, което се случва в междуправителствените отношения. Предложението на Ален е много логично. Логиката следва договорите – Проблемът е, че някои от ръководителите на държавите членки чак сега осъзнават под какво са се подписали в Лисабон и разбират какви са последствията едва сега. Когато обсъждахме въпроса за лицата на политическите партии, нещо, което парламентът осъзна отдавна и отдавна защитава, е аспект, който някои ръководители на правителства смятат за нещо ново и проблемно. Когато правим предложения, трябва да осъзнаваме какво се случва между институциите по-настоящем. Е, говорих за напрежението помежду им и трябва да знаем докъде искаме да стигнем и дали искаме промени в учредителните договори. Няма да дам отговори на тези въпроси, но ще продължа да задавам въпроси, които възникват. Всички предложения, които се съдържат тук, като например е, да бъдат канени ръководителите преди дебата, оптимизиране на процесите, синхронизиране на работата на парламента с съвета. Всичко това е чудесно. Но дори и част от е, така изглеждащите положителни аспекти, като например предварителна покана на ръководителите на правителства е, за разговор с нас, сега се поставя под въпрос. И за това има ли смисъл да правим нещо по-амбициозно? Елен говори за това, като например преговори между двете институции. Е, по член 324 и преговорите бюджета, за бюджета. Ако се предложи нещо такова, може да има още повече проблеми. Ами как ще решим тогава този проблем? дали ще има джентълменско споразумение. Е, за да има джентълменско споразумение, има нужда от двама джентълмени. И трябва да се разрешат конституционни проблеми. Ще бъде ли достатъчен договор между институциите или не? Това са въпроси, които мога да задам. По време на конвента говорихме за това, че съвета няма законодателна роля. Сега обаче действителността ни притиска и ако искаме да продължим да работим така, ще трябва да влезем в преговори с съвета. Това е логично, но в същото време крие много опасности. Възниква също така въпроса за имиджа на Европейския парламент, който искаме да изградим. Предлагаме един доклад за многостепенното управление. Там има идеи за бъдеще. След това имаме доклад на Ален, този, който обсъждаме в момента. След това говорим за отношенията между Европейската комисия и националните парламенти. И макар, че не искаме мандат за сега за промени в учредителните договори, трябва много да внимаваме дали не е, бием в различни посоки. И е хубаво всички да си е, да говорим с един глас. Не давам отговори на въпросите, които задавам, но мисля, че внимателно трябва да обсъдим нещата във вътрешен план. Голямата част от решенията, които са свързани с по-добър диалог, за нас поне, са напълно приемливи. Лен говори за председателя на Европейския парламент в преговорите, как да изглежда преговорния екип и така нататък. Това са много сложни въпроси и не зная дали могат да бъдат разрешени с джентлменско споразумение. Но пък ако не се заемем с такива проблеми, както видяхме в преговорите по МФР, също няма да решим нещата. Един от най-сложните въпроси пред нашата комисия във втората част на мандата е именно този. Благодаря. Благодаря, господин Драковски. Сега давам думата на колегата Гуалтиери. Благодаря, господин председателю. И аз искам да поздравя колегата Ламасур за неговия доклад. Докладът е много точен и интересен. Благодаря му също така за изложението. За мен е несъмнено, че в последните години действителността отиде отвъд и над учредителните договори. Всъщност излезе един сблъсък между симетрията на източниците на легитимност в член 10. Това са гражданите, е, представителната демокрация посредством гражданите, които пряко биват представени от една страна и след това граждани, които се представляват от правителствата си от друга страна. И след това договорът е, като че ли не следва логично до край тази логика. Говори за една симетрия между двете нива на представителство на гражданите. Тази Симетрия излезе на преден план не защото има стъпки назад в междуправителствения план последните години, а защото Европейския съюз, ако ми разрешите, е, бих казал, че изведе на ниво съюз определени теми, които навлязаха много повече, отколкото преди кризата, в дневния ред на Съюза. Тук има една диалектика, която е различна от диалектиката комисия съвет. Говорим за диалектика Европейски съвет, Европейски парламент. Една функционална диалектика, една политическа диалектика, която не е, е регламентирана. И затова трябва да се, да се прегледат отново текстовете, каза Ламасур не е регламентизирана, защото имаше прецеденти, прецеденти преди е, текстовете. Тоест, що се отнася до управлението, аз се занимавах с е, економическото управление. Имаше два случая. Първо, фискалния договор с шерпите. Аз е, участвах там, участието на парламента, страна на парламента. А междуправителствено това е една компетентност, която е на ръководителите на правителства. От друга страна, нещо много по- твърдо, неясно е економически и валутен съюз, където има сблъсък между а, становища. По време на преговорите, а, трябва да кажа, че сме удовлетворени, парламентът участва активно и успя да определи а, своята процедура, да насочва, свой, да назначава свои представители, да им изписва мандат. Този мандат обаче за е, паричната политика води до заключения и решения, които не споделяме. Като, например, заключенията на шерпите, където се казва какво може и какво не може да прави Европейската комисия като предложение. това не е компетентност на съвета, нито на неговите представители. Те не могат да казват на комисията какво да прави. Дали да излезе с съобщение или да направи законодателно предложение или кога да го направи това предложение. Не. След това имаше прецедент по МФР и там отидахме над е, текста на 324 член, където и председателя на съвета, на комисията. Водиха преговори. Пак нещо, което не се е случвало до сега като конфигурация, но пък нещо, което бе необходимо, имайки предвид проблемите, които повдигнала Масур. Така че аз съм съгласен. Съгласен е че съгласен съм, че трябва да има форма на стратегическия диалог между Европейския съвет и Европейския парламент. В същото време, както каза и колегата Църковски, както и колегата Ламасур, това трябва да стане не само да, за да се опази общностния метод. Обикновената законодателна процедура предвижда съвета да играе ролята на камера, да има квалифицирано мъжество, да се гласува, и а, нямаме процедура по единодушие. Та, това е не само за да се опазят а, правата на Европейския парламент, а защото това е един неефикасен и неефективен а, метод. Европейския съвет много често стига до споразумения, които след това не може да преведе в действителност а, на практика, защото трябва да ги разгледа в светлината на обикновената законодателна процедура, имайки предвид ролята на Европейския парламент. Така че смятам, че в доклада по един много равновесен начин са разгледани тези две потребности. От една страна стратегически диалог диалог между парламента и съвета, например, отношенията с парламент, на парламента с съвета преди самия съвет да се състои. От друга страна, да не се направи така, че диалога да не измества към съвета или към парламента решения, които са на съвета или на парламента. Тоест разликата между задължителните политики и заключенията на съвета. Мисля, че трябва да се обсъди още една тема за диалога между съвета и парламента. Нещо, което предстои след няколко месеца. Става дума за процедурата за избор на председател на Европейската комисия. 11 декларация говори в този смисъл. Трябва да се прецизират там нещата. В а, този текст а, се говори за един председател, който да бъде избран от съвета. Не, и съвета и парламента трябва да водят своите преговори и съответно процедурата да следва духа и буквата на закона. Така че кандидата за председател на комисията трябва да изчака резултат от изборите и да получи мнозинство в, а, при гласуването в Европейския парламент. Това според мен трябва да бъде записано. И накрая още един въпрос, който спомена колегата Търковски. Дали да се включи в този доклад, каза той, попита той, нещо, което е свързано с бъдещето, ако има някаква реформа на договорите. Т.е. как виждаме развитието на тази асиметрична симетрия между съвета и парламента. Защото сега нямаме удовлетворителни резултати. Така че Можем тук да отворим една врати, врата, поне да я открехнем за всичко това, което може да се направи по действащите договори и така да видим евентуално как ще изглеждат те в бъдеще. Съществува обаче тук дилемата дали съвета ще бъде законодателен орган, да има нещо като отделните конфигурации на съвета да бъдат отделни камери или пък да имаме нещо като двойна роля или председателство. Аз предпочитам първото. Това е въпрос, между другото. Трябва да видим дали е така. Да видим дали такива отношения могат да се закрепят в предложенията. Дали това може да стане сега или стратегически да се погледне, за да може структурата на Съюза да отговаря на тази двойна легитимация, която се създава от учредителните договори между гражданите и държавите. Благодаря. Господин Бронс има думата. right. Uh, the holding of a debate before Провеждането на дебати преди всяко заседание на Европейския съвет да дава, разбира се, една ценна възможност да се обсъди дневния ред предварително. Но ако председателя на Европейския съвет присъства на тези дебати, то тогава неизбежно се поставя въпроса какви ще бъдат очакванията от тази среща. Както се посочва в документа, председателя на Европейския съвет, за разлика от председателя на комисията, не носи отговорност пред парламента, не се очита пред парламента, но неговото присъствие е преди е, всяка среща на е, съвета, за разлика от присъствието му след това, ще бъде ясна стъпка към възможността а, той а, да се явява пред парламента, макар и не с пълната отговорност, която носи една подотчетност по договора. Неговото присъствие, примерно, на разискванията по състоянието на Съюза. И това няма, разбира се, да бъде безплатно. Това ще бъде за сметка на Европейския съвет органът, който представлява държавите членки и техните правителства. Ето защо аз съм против това предложение освен ако не се приема от мнозинството. Докладчикът ни доказа със своите предложения, че няма да се изискват изменения на договора. Според мен обаче ще има фактическа промяна, защото ще се изместват правомощията от държавите членки към Европейския парламент. И както беше посочено тук в нашата парламентарна комисия, Европейския парламент не представлява държавите членки, а гражданите колективно. Това е изрично казано. Благодаря. Grazie, onorevole Rangel. Thank you very much. Благодаря. Искам да поздравя колегата Ламасур за отлично свършената работа. Изкушавам се а, да коментираме изказването на колегата Бронкс. Много странно е това, което чуваме. Необичайно е британски член на Европейския парламент да е против парламента, против камерата, в която членува. И това наистина е необичайно. Още повече, като имаме предвид колко много британците ценят парламентарната институция. Колегата Бронкс е, се а, е, тревожи от фактически промени, но в края на краищата промени на практика, фактически а, е, промени, винаги има. Защо толкова се боите от подобни промени? Така или иначе, съвсем накратко искам да заявя, че разбирам причините, поради които толкова дълго чакахме да се стигне до ясни и точни е, текстове. Когато набързо се приемат текстовете, те не са особено качествени. Ето защо трябваше да изчакаме е, за един действително качествен е, текст, който действително ме е, впечатлява. Колегата Ламасур се е справил прекрасно. Само две-три кратки бележки – които надявам се е, ще бъдат прияти като принос към обогатяването на доклада. На първо място, не зная дали би било разумно, но вероятно можем да е, допуснем какъв ще е характера на Европейския съвет за напред. Вероятно, трябва да направим разграничение между Европейския съвет като политически орган който има политическите правомощия, И на това основание не, не се отчита пред Европейския парламент, защото той има своите политически правомощия на собствено основание. И същевременно, съвсем ясно се казва в текста, че то е неформален законодателен орган, понеже именно оттам идва, ако не законодателната инициатива, то подтика за законодателстване. Ето така трябва да се вижда връзката с парламента. И вероятно този двойствен характер трябва да бъде отразен по един или друг начин. Едва ли е необходимо в изричен текст да бъде фиксиран, но така или иначе трябва да бъде отчетен на практика. По-нататък за мен е съвършено ясно, че след договора от Лисабон, правомощията на съвета са укрепени. Съветът в момента е по-силен от преди. За голяма изненада на законотворците, които е, съставяха проекта на договор от Лисабон, макар и да не е чак толкова странно, когато знаем, че първо, вследствие на кризата, бяха прияти редица решения и мерки в много кратки срокове, без непременно да имат своите основания в договора. Именно поради това придоби значение съвета за своите решения и по-нататък казвам го отличен опит в взаимоотношенията си с съвета – особено когато работихме по проекта за междуинституционалното споразумение с Европейската комисия на Европейския парламент. Стана съвсем ясно, че съветът като че ли се е вторачил в необходимостта да се създаде прецедент в тълкуването на договора. Като че ли съветът се боеше да не изгуби правомощие. Разбира се, е, имаме различни формации на съвета, но така или иначе съветът искаше да създаде прецедент при тълкуването на договора, така че да се постигне до максимален обем на правомощията на съвета или най-малкото те да бъдат оптимизирани във взаимодействието е, с другите институции. Разбира се, съчетанието от е, тези два фактора, кризата и действителността, която тя създаде, от една страна и от друга страна страхът от допълнително укрепване на позициите на комисията и парламента доведе до тълкуването, към което сега се придържа и съвета в контекста на взаимоотношенията между европейските институции. Искам да поясня, че съм напълно съгласен с представените предложения, защото те изразяват стремеж за постигане на разумно равновесие – И то по един диалектически начин, който създава възможности за преговори и за уравновесяване на взаимоотношенията между Европейския парламент и съвета и естествено, косвено и с Европейската комисия. Но това са само някои размисли по темата и конституционния е, профил на съвета. Когато си изясним устройственият му характер, тогава, мисля, ще можем и е, да доизясним тези сложни организационни въпроси. Благодаря. Chairman, uh, colleagues, good afternoon. I, I, благодаря, господин председателю. Извинявам се, че закъснях, но идвам от Шотландия и се оказа, че тя се намира много далече от Брюксел. Много държах да участвам в разискванията по тази точка от дневния ред. Докладът е отличен и много интересен, въпреки че по никакъв начин не съм очаквал нещо друго. Мисля, че в нашата парламентарна комисия ние имаме една поредица от доклади, които като че ли очертават списъка от целите, които си поставяме за работа на парламента по-нататък, в края на а, нашия мандат, мисля, че можем по този начин по-добре да подготвим парламента за конвента, който аз лично очаквам да заработи през пролета на 2015 година, като а, част от а, предвидените процедури. Докладът се съсредоточава главно, ако не изключително, върху Европейския парламент и това е съвсем разбираемо. Като имаме предвид увеличаването на ролята на Европейския съвет, основен резултат от е, влизането в сила на договора от Лисабон. Поради тази причина и докладът се занимава предимно е, с него. Съгласен съм, че кризата даде възможност на държавните и правителствените ръководители да си припишат някои допълнителни правомощия, защото трябва да се решава дали португалците ще могат да си увеличават данъците, дали гърците ще си намаляват дълга. Просто използваха този момент, за да заемат нови позиции и това ме води до въпроса дали правилно разработихме текста на договора от Лисабон по отношение на Европейския съвет. Според мен беше грешка той да бъде изключен от законотворческия процес. Разбира се, министър-председателите не могат да бъдат държани в неведение за законодателната дейност. А имаме примери за впечатляващо и крещящо невежество на някои а, ръководители на правителства, примерно по а, пакета от шесте предложения. Ето защо смятам, че те трябва да бъдат върнати ясно и категорично в руслото на норботворческия процес и ролята им да бъде пренасочена от а, а, сегашното водене на редовни срещи на съвета на министрите. Мисля, че именно тук се корени основната трудност, защото няма съгласуваност между различните формации на съвета, председателството, ротационните председателства работят само частично. Технически и политически някои от тези ротационни председателства са много слаби и така се стига до непоследователност в тази втора камера. И откровенно казано, аз бих махнал изобщо ротационното председателство на Европейския е, съюз, но не е назрял момента. Просто, може би, трябва да ги оставим по-настрани, е, по-кротко да си почиват. Ето така виждам аз отговора на въпроса за взаимоотношенията между ръководителите на институциите, включително и тези, които представляват националните правителства. Мисля, че трябва да проявим по-критично отношение към съвета на министрите. Аз бих преориентирал основните насоки на работата на Европейския съвет – от задаване на стратегическите насоки на Европейския съюз като цяло към конкретни цели за формата съвет на министрите. Мисля, че на този етап мога да се огранича в изказването си до тук но с ваше позволение бих запазил правото си да внеса някои изменения в духа на току-що казаното. Благодаря. Благодаря. Колега Ламасур, виждам, че искате да отговорите. Благодаря, благодаря на всички колеги за бележки, коментари, критика, комплименти. Наистина, изключително интересна е дискусията колегата на нет е, излезе, да, той изказа съжаление, че толкова време е, е, било необходимо да се изготви доклада и че няма превод на другите езици, за което се извинявам, вече го направих. Е, струва ми се съвсем естествено всъщност. Е, аз е, чаках край на битката, но тя не свършва. Аз е, споменах преговорите, които се водят на законодателната, законодателната сфера и бюджетната, но тази битка се води и в е, Комисията по селско стопанство, заетост и така нататък и не знаем как ще свърши всичко това. В идеалния случай би трябвало, е, трябваше да изчакаме още няколко месеца, но пък е, ще бъде, може би, твърде късно и тогава заключенията ни ще, са без, ще се обесмислят. Затова и реших да действаме сега това, което каза колегата Андрю Дав, пък и всички останали, е, че е, трябваше да, да, видим, е, да видим в нашата решение, в нашата резолюция, да е, се е, ограничим до е, решения, въпроси, които са приложими в краткосрочен план или в противен случай да мислим за е, поправене на е, договора, устройствения договор. Е, сега въпроса за, за ротационните председателства. Напълно съм съгласен. Е, е, наистина трябва да се балансират интересите, е, да се даде чувството за собственост на всяка държава членка и така участие пряко в управлението на политиките на Европейския съюз но трябва да разграничаваме е, двете теми, е, двата е, аспекта на този въпрос. Сега постави се тук въпрос, който се поставя за пръв път и той се поколева да го постави. Сега, Европейския парламент смята, че му, му роля на законотворец е част от неговите правомощия. Той го приема или не. Аз съжалявам, че не се получи така след Лисабонския договор, но не, не мога да попреча на, не, не мога да попреча на тази Мога да се опитам в бъдеще, но в момента не. Съвета е, е, излезе от своята роля. Аз е, не съм в състояние да вкарам отново антифриза в бутилката. Ако парламента иска да играе по-голям, по-важна роля, ще трябва да намерим начин да балансира това и да си разпредели промощите с съвета. Е, от друга страна, друг начин да се действа и за да се оказва влияние, е, Европейския бранд да влияе върху е, съвета. Да се ангажира с убедителна аргументация, да, да, да, да даде доказателство за своите сила, така да се каже. В пленарно заседание групите да да се обединят е, около е, общо решение, с което да попречат на криза, която ще забави важни решения година-две, е, подобно на кризите, на които бяхме свидетели. Това, което констатирам, сега Европейския правил в момента не е готов да действа по този начин в кризисни ситуации ако сме готови, бих предложил да започнем с бюджетната тема. С, от няколко месеца е, говорим за това е, с много така е, плам е, убедителност пред е, европейските граждани, но е, ако не можем да се ориентираме към е, подобен вид решение, можем да възприемем друг е, прагматичен подход, а именно да се опитаме е, да следваме някои от добрите практики, които вече са установени и да се опитаме да ги доусъвършенстваме. Да Гералд Афнер, Хафнер каза, че е, колкото до е, заседанията, които е, заседанията на парламента, които следват съветите, заседанията на съвета, прав е той, че наистина трябва да са пленарни заседания. Защо обаче избрахме това, е, избрах това решение на тези разширените е, конференции на председателите? Е, именно защото често в пленарните заседания в Страсбург са няколко седмици след това, след съвета трябва да потърсим решение на този въпрос, защото вярно е, че и трябва е, депутатите да имат възможност в е, заседанията, които са предвидени от е, съвета, да се прави равносметка на съветите и всеки да има право е, да задава въпрос, е, да поставя въпроси към Европейския съвет, е, очевидно и председателите на групите, които могат да водят диалог, да разговарят. Трябва да се намери решение и начин за този вид комуникация. И аз съм готова да приема предложения за изменения в този смисъл. По въпросът по въпроса дали не трябва да има между институционално споразумение в някакъв вид, не знае дали така бихме го нарекли, но ако трябва да има някакво съгласие по текст, трябва да му придадем правна тежест, защото ако се приемат предложенията за доклад, например, трябва да се е, модифицира регламента, вътрешния правилник и на парламента, и на, на е, съвета за да се види до каква степен ще се придаде правна е, сила. Колегата ни Галтери спомена за възможността да се Е, допълни текста, като се въведе в е, него е, като се предвиди в него процедурата, според която парламента зачита решението на съда за определене на следващия, номиниране на следващия председател преди парламентарните избори. Аз не съм го споменал, но съм готов за такава, такъв вариант. Е, тук е, имаме експерти в това отношение. Андрю Даф, е, например, който работи по този работил по този въпрос. Но тук се явява един интересен и доста деликатен проблем. Според мен ще бъде трудно да се съгласим по нещо, което е минимална процедура сега, ако е, е вероятно е, избирателите да е, така не тежават към една от политическите групи, е, в е, която да има е, превес в е, парламента, е, сега е, Трудно е да се предвидят подробностите и да се разпишат правила в един текст в това отношение, защото е непредсказуем гласа. Но, разбира се, е, бихме могли да опитаме в писмен вид да го заложим. Нашия колега Бронкс иска парламента да е отговорен пред, съвета да е отговорен пред парламента. Аз искам да припомня на английски правния те е, терминология, защото е, тук е, става дума за три думи на английски. Да се изрази, френската дума е, е, е отговорност. Значи отговорен, отчетен, подотчетен и е, ангажиран трябва да уверя, че моето намерение в никакъв случай не е, е да е, накарам председателя на съвета да бъде отговорен, под подотчетен и така нататък на парламента. Това са си различни институции, е, нищо такова. Целта е да направим така, че когато Европейския съвет е, превишава своята роля и е, навлиза в законодателните инициатива, парламента да може да е, се намеси и да, да, да не допусне неговата, неговия дял от законодателната функция и инициатива да бъде ограничен и редуциран. Благодаря, господин председател. Благодаря и на колегите. Казахте, че срока... Ще ни кажете какъв е срока за подаване на изменения, но аз, както казах, съм много отворен за обогатяване, е, коригиране, допълване е, на първоначалния вариант и разбира се, съм на разположение на колегите, които искат да с мен да обсъдят е, един или друг въпрос по-конкретно. Благодаря на господин Ламасур. Знаем че времето, което изтече, не се дължи на някакъв пропуск от ваша страна, а точно обратното. На това, че искате максимално да дадете детайли, както и обързващите елементи за законодателния орган. Ние напълно споделяме вашето становище. Многократно сме говорили за случващото се, така че много ви благодаря и за това. За съжаление, обаче времето ни притиска. Е, Председателския съвет за приемането на този доклад е дал крайен срок, който вече изтече. Така че трябва много да огранича времето. Докладчикът е, предлага и на мен, и на колегите да изпратим своите предложения за изменения, за да обогатим текста. Никак не е просто обаче, защото трябва да спазваме и е, графика. Затова мога да предложа крайен срок за изменения 30 септември така че да може да се гласува на 14 октомври по текста. Ако сте съгласни сега, ако не сте съгласни, ще търсим нещо друго, което да даде малко повече време. Но ми се иска да е максимално стегнат текста. Кима, докладчика, няма възражение явно, така че текста остава такъв 14 септември и 30, е, гласуването на 30 септември изменение в 12 часа на обяд. Сега преминаваме към пета точка. Агенцията на Европейския съюз за трудничество и обучение в областта на правоприлагането и отмяна на решение от 2009, решение 371 и от 2005 681. Докладчик е тайн. Становището е предложено. Минали октомври. Крайен срок за изменение 5 е септември. 11 изменения. Днешния ден е зададен като разглеждане на измененията, за да може на 14 октомври да се гласува. Ако иска докладчика да вземе думата, го давам. Danke, Herr Vorsitzender. Sehr geehrte sehr geehrte Kollegen, wir haben Благодаря, господин председателю. Както казахте вече, има 11 изменения. Първото е от нашия председател, господин Казини. Нямам никакви бележки по вашето изменение, господин Казини. Има една препоръка от комисията и а, мисля, че а, можем да ги включим в компромисно изменение. Другите 10 са на госпожа Гион. И те са в посока, в която върват и моите. Не трябва да има сливане между Европол и Сепол. Пише. Имаше много интересна дискусия в комисията. Мисля, че повечето от колегите говориха против едно такова сливане. И дори водещата комисия а, има мнозинство против а, сливането на Европол и СЕПОЛ. Мога да се върна към контекста. Няма синергия тук. Не мисля, че ще се постигне нещо, ако се слеят. Наистина има много агенции, които може би не работят достатъчно ефикасно. Докладчиците в миналото ясно са заявявали, че агенциите чест които водят свой собствен живот, като че ли не присъстват много тук, нито в Брюксел, нито в Страсбург. Но Европол е една от тонази агенции, по които всички сме убедени, че работи много добре, че е много успешна. И има много задачи, много отговорности, дори прекалено много. Погледнем ролята на СЕПОЛ. Това не ви оказало положително въздействие. Имаме още един проблем. Мандата за обучение на СЕПОЛ не трябва да дублира работата, извършвана от Европол. Европол се занимава с борбата срещу организирана престъпност, трансгранична престъпност, докато СЕПОЛ се занимава с съвсем друга дейност. Имат различни компетентности, не се занимават само с борбата срещу престъпността или трансграничната престъпност. Агенцията се занимава с обучение, с безопасност и ред. В духа на обучението на полицейските служби в държавите членки. Така че компетентностите са различни. Европол, разписам в договорите, Това обаче не се отнася за СЕПОЛ. Трябва чисто и просто да припомня нещо. Например, в моята държава членка задълженията на Европол е, са в ръцете на държавата, защото държавата се занимава с тази дейност. Докато що се отнася до полицията и полицейските служби, това е компетентност на ландерите. Така че всъщност имаме в моята страна поне проблем с компетентностите на тези два органа. Затова си мисля, че трябва да има едно мнозинство, което да е против това сливане, макар че комисията може би мисли нещо друго. Мисля обаче, че трябва да предложа разделянето им. Тези агенции не трябва да се сливат, според мен, защото не, не, няма да работят добре. От Ендрю Дав чух, че СЕПЛ не е много обичана в Обединеното кралство, дори там се предлага да бъде закрита като агенция. В това отношение какво мога да кажа аз? Говореше се също за изместване на седалището на организацията. Нека да помислим за синергията Трябва да могат да си сътрудничат полицейските органи. Трябва да има обаче ясна компетентност. Трябва да има ясно правно разграничение между тези две агенции. Така че не мисля, че трябва да бъдат сливани тези организации. Така или иначе, много съм удовлетворена от това становище. Различните изменения не представляват никакъв проблем. Вече го казах в началото. Казаното от госпожа Геом отговаря на това, което и аз мислех и съм включила. Така че благодаря ви, господин председател. Благодаря. Господин Давко иска думата. Um, да, благодаря много. Преди всичко трябва да кажа, че Първата ми е, реакция на е, предложението беше положителна. Мислих си, че така е, ще се усъвършенства работата, ще се засилят в разумна посока правомощията на Европол, а и ще се економисат средства. Но аз разбирам, че политическото становище на групата е като цяло против сливането на двете институции. И това мнение трябва да се зачита. Мисля, че Александра Тайн в своето предложение, предложение отразява съществуващия, може би, консенсус в парламента. Европейския полицейски колеж СЕПОЛ има седалище, което съвпада по място с Британския полицейски колеж, а на него му предстои закриване. В историята на Европейския съюз Трябва да помислим за а, прецеденти, британците да не желаят да запазят седалището на а, една агенция а, на а, своя територия. Това е въпрос на престиж, затова едва ли ще намерим подобни. Видимо, парламентът, противопоставяйки се, трябва да има и а, своя альтернативен план Б. Yes, thank you very much. I... Да, благодаря. Съвсем накратко искам да се изкажа. Благодаря на докладчика за а, много добре свършената работа. Изцяло подкрепяме проекта. Подкрепяме също така внесените изменения от госпожа Гиом, както и от председателя. Това означава да на сътрудничеството, да на предложението за единно седалище. Звучи разумно. Без обаче да има юридическо сливане на двете агенции, просто за е, седалищата. Говорим, но за тях така или иначе утре ще имаме възможност да говорим. Благодаря, господин Глотиери. Thank you. I will be very short as well. Um, Благодаря и аз съвсем накратко ще се изкажа. Само ще кажа, че ние и докладчик в Сянка подкрепяме духа на доклада ще внесем някои изменения, които са в същия дух. Едва ли има кой знае какво да добавя. В личен план трябва да кажа, че имам известни съмнения по изменение 16, внесено от докладчика, за е, интерпарламентарния орган, е, който би трябвало да е, наблюдава Европол. Аз имам въобще съмнение относно между парламентарните органи, като така, орган, който да осъществява такова наблюдение. По-скоро тяхната роля, ролята на такива органи е да е, си взаимодействат, да провеждат дискусии, да обменят мнения между отделните парламенти. Колкото до, до е, наблюдение и контрол, това трябва да се е, провежда от Европейския парламент, а не от междупарламентарен орган. Това е мое е, така усещане, но разбира се, аз не съм е, специалист е, по този конкретен въпрос. Е, по-скоро това е мнение и въпрос. Преди да дам думата на докладчика за край на дебата, трябва да кажа, че ще има становище на координаторите. Извинете, задание на координаторите след това. Искам само да кажа най-общо становището си за структурата, не за изменението. И аз не искам да има толкова много агенции така че по принцип обединяването на две различни агенции ми се струваше нещо уместно. Така, ако не беше Лисабонския договор, беше където е записано ясно разделението. 86 член започва една глава, където се говори за функциите на полицейските служби. Там са изброени всичките А, Б, С, Д служби и след това припомня в 88 където се казва, че трябва да има регламент, който да урежда функционирането на Европол. Но пък в 86 не се говори за обучението на персонала, което според мен до известна степен означава, че това е включено в учредителните договори. И споделям становището на останалите колеги. Мисля, че докладчика искаше да каже нещо. Yeah, think... Според мен Становището в АВКО е еднозначно. Благодаря на господин Хефнер за е, предложението, което направи. Е, е, може би, ако закрие тази сграда Обединеното кралство и се премести агенцията, това трябва обаче да се направи, да се предхожда от юридическо разделене е, преди физическото. Е, само да кажа, че мен също ми се ще Европейския парламент да е, наблюдава работата на Европол, е, но разбира се, по правни основания това не е възможно. Това е правомощие на националните парламенти е, и е, ето защо е, ще трябва да работим заедно. La, possiamo confermare allora la data. И така, датата 14 октомври за приемане на проекто становището. Комисията Либе е компетентна тук по същество и тя заяви, че заключителното гласуване ще бъде на 5 ноември, така че ние трябва преди това да подготвим своето становище и можем само на 14 октомври да го направим. Благодаря ви, искам да ви припомня, че що се отнася до 6 точка, процедура и правила за гласуване, вече имаше първи обмен на становищата на, 17 юни по измененията, които бяха представени, 10 изменения. Искам да ви припомня, че имаше много оживена дискусия на заседанието на председатели на комисии. Даже трябва да кажа, че малко се загуби добрия тон. Каза се, че не са включени достатъчно добре комисиите. Колегите Църковски много добре им отговори. Та, за това е хубаво да има малко медиация, да удължим малко сроковете. На 27 ноември ще се гласува, поради което. Надявам се дали се съгласни за господин Църковски. Иска ли да каже нещо по темата? Съвсем накратко, защото нямаме време. Вие го казахте току-що. По време на заседанието на председателя на комисии се спомена нашия доклад и възникна разискване но явно всичко това се дължеше на едно недоразбиране. Първо ни обвиниха, че предлагаме определени промени, а ние всъщност отговаряхме на исканията на председателите на комисии. След това те не бяха разбрали, че искаме да разделим международните споразумения от другите и че всъщност искаме отделен доклад по тази тема, за да се изяснат тези въпроси. Единственият истински проблем тук беше забавянето някои от представителите на комисии искат възможност за забавяне на решението по съгласие, даване на съгласие или пък на възможност да се ускори процедурата. Това предлагахме ние. Няма да се връщам сега на философията на нашето предложение, но съм готов да приема голямата част от измененията. Голямата част от тях са на Ендрю. Те оптимизират нашата позиция и я изясняват. Аз бих предложил следното. Иска ми се да дадем ясна препоръка в определен за която и да е комисия, можем да кажем своите аргументи, но да не поставяме условия. Тоест да обясним позицията на Европейския парламент и за това може да имаме незаконодателна резолюция и мисля, че това трябва да бъде политиката ни. Накрая в пленарна зала чисто и просто гласуваме за съгласието, а не препоръката, защото това ще създаде допълнителни проблеми. Що се отнася до международните споразумения, отделно мисля, че трябва да се разгледа този въпрос, защото се изразиха известни съмнения по отношение на средносрочните доклади. По законодателните въпроси е, те ще си останат валидни, но в другия доклад ще останат за международни споразумения. Мисля, че, Андрю, идеята ти за четирите месеца, ако няма препоръка, направо да влезе текста в пленарна зала е добра, защото така ще се ускори процеса. И мисля, че това всъщност беше тема, която точно там трябваше да се обсъди на съвет на председателите на комисии. Другите въпроси, според мен, им беше там мястото. Господин Морейр говореше за забавяне на един доклад, който би ни дал по-силна позиция. Но според мен нашият подход е правилният. Така че това е отговорът ми на наказаното от другите комисии. Поиска да се изкаже господин Гуалтиери. Благодаря. Не знам, това е информационна точка ли беше или а, ще а, провеждаме разисквания? Едното и другото. Исках чисто и просто да сбия нещата, за да не се увличаме във времето, но така ли че имаше дебат, и трябваше да информирам, че имал дебат. Е, uh, Нашата група ще препоръча внимателно да се вслушаме в председателя на парламентарната комисия. Очакваме то да бъде изразено, защото според нас е важно да се търси широк консенсус в парламента. Това ще бъде като цяло полезно. Нашата група има съмнения относно отпадането на някои предложения на равнището на парламентарните комисии. Да, а на, а, в пленарната зала трябва да се гласува да или не. А, одобряване, одобрявано. На нивото на парламентарните комисии могат а, да се а, проведат разисквания по същество по отделните изменения. Ще имаме такава възможност, надявам се. Няма други желания за изказвания. Не знам дали колегата иска да каже по нещо накрая. Не, в двустранен план ще изясним въпроса. Чудесно. А, Ефнер, però vuole intervenire. Господин Хефнер иска да си каже, извинявайте, не ви видях. Я, их волите nur fragen, их weiß... Исках само да попитам, какво означава това на практика? Оставаме ли в първоначалния график или ще изчакаме, докато се намери решение от председателите на комисиите? Аз е, не мога да взема становище, да, защото е, допускам, че ще изчакаме, но ако не изчакаме, би трябвало да продължим да обсъждаме въпроса. На самото начало на нашето заседание го казах. Споразумението, което е постигнато на ниво председателски съвет е да се отложи гласуването, което трябваше да е днес. И по този начин ще се даде възможност на отделните комисии, които проявяват интерес, да излязат със становище и бяхме фиксирани, фиксирали 27 ноември като крайен срок за нашето гласуване. Тоест, аз го предлагам, не сме го решили. Предлагам 27 ноември за нашето гласуване, за да се даде възможност на комисиите да изразят своите становища. Според мен очевидно, че ще е необходимо да има някаква дискусия, дори минимална преди гласуването и обещаващо това, което каза господин Сърковски, за желанието да се намери е, съгласие по евентуалното гласуване в е, комисията. Разбира се, че могат да излязат е, и други въпроси. Те могат да бъдат повдигнати от членовете на нашата комисия след становищата, които очакваме от страна на другите комисии. И така, добре, 27 ноември се гласува в нашата комисия, ако е възможно. И сега заседание на координаторите. 5 минути пауза. Okay.